кандидатури се считат за прияти. Комисията ЕКОН реши да започне междунационални преговори в съответствие с съответната точка от правилника. Текстът е на разположение на веб страницата и парламентът ще бъде публикуван. В съответствие с член 69 от името на ако определена група депутати поиска в писмен вид да се гласува това предложение. Ако няма такова искане за започване на преговорите, комисията ЕКОН може да започне преговорите. Комисията ЛИ